mr president commissioner dear colleagues благодаря господин председател госпожо комисар уважаеми колеги виждам че комисарят вече не е тук независимо от това продължавам във връзка с, публикациите на ISIS нека да прочета следната информация запасите от змиорка през 2012 година остават в критично състояние индексът на възстановяване на запасите с възрастни индивиди е по-малко от 1% за Северно море и по-малко от 6% е, в сравнение, 6,5% в сравнение с, с преди няколко години. А, е, за какво става дума? За всичко, което се случва в морето, за замърсяването, за използването му, за производство на електроенергия и така нататък. Ако това ставаше с рибата меч или с червения тон, рибни видове, които привличат вниманието на гражданите, комисията със сигурност щеше да присъства тук. Но това, което се случва с змиорката, е доста по-различно. Тя има различен а, жизнен цикъл, а, преминава огромни разстояния, животът й завършва всъщност в Саргасово море, а, но въпреки това тази интересна риба не получава достатъчно медийно, медийно внимание. Огромно а, а, количество време и дебати бяха нужни, за да се предприемат каквито и да било мерки. А, но независимо от тях, запасите от змиорка продължават да намаляват. През 2012 година бе задействана още една аларма, защото учените установиха, че зарибяването е много малко вероятно да допринесе за възстановяването на запасите. Това е сериозен проблем, защото по-настоящем зарибяването не взема предвид възможност, необходимостта змиорките да стигат до Съргасово море, за да хвърлят хайвера си. И така, тук трябва да вземем предвид няколко много важни елемента. Първо, комисията трябва да излезе с доклад за зарибяването като мярка за консервация. Второ, комисията трябва да излезе с ново законодателно предложение преди края на март следващата година, в което да се вземат мерки, които да са достатъчно добри, че действително да има висока вероятност запасите да се възстановят, за да спасим европейската земярка. Разбира се, има и множество възможности да се действа с а, квоти за риболова, но по-настоящем такива квоти за змиорка няма. Много неща са залог тук. Не става дума само за оцеляването на европейската змиорка, а става дума за имиджа на Европейския съюз по целия свят. Защото какво правим ние? Налагаме санкции за това, че трети страни ловят риба неустойчиво, а пък европейската змиорка е застрашен биологичен вид и не правим нищо за нея. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, които участваха в работата по този доклад. И искам да кажа, че съм сигурна, че бъдещите поколения просто няма да разберат ако не направим едно малко изменение в този регламент, от който зависи бъдещето на един цял биологически вид. Благодаря. Благодаря. А сега нека да дам думата на комисаря Даманаки. Заповядайте. Благодаря. Господин председател, уважаеми депутати, искам да благодаря на докладчика госпожа Лювин и на другите членове на Комисията по рибарство за работата по този доклад. Както знаете, целта на предложението на комисията беше да приспособи регламента към разпоредите на договор във връзка с актовете за изпълнение и делегираните актове. Приветствам на факта, че доклада е, е в съгласие с повечето от предложените промени. Знам, че в комисията имаше изказани съмнения за това дали регламента достатъчно защитава змьорките. Вече чух мнението на госпожа Льовин. тя повтори същите притеснение в пленарна зала. Разбирам, че Европейския парламент би искал да има по-обстойно преразглеждане на съответните правила и предпочита да се излезе извън приложеното поле на предложението на комисията. Искам да повторя, че комисията е отдадена на идеята да се защити възстановяването на европейските запаси от змьорка, но трябва да се действа по малко по-добър начин. Ето защо ние наскоро предложихме законодателство и в момента анализираме последните научни оценки от страна на ICES, що се отнася до плановете за управление от страна на държавите членки. Освен това, разглеждаме данните и очакваме информацията от ICES, която ще дойде през ноември 2013 година. Става въпрос за годишния преглед на състоянието на змьорката. Регламента би следвало да отговаря на така наречения подход за предпазливост. Възоснова на него комисията ще даде информация на парламента и на съвета преди края на тази година относно това доколко плановете за управление на змьорката са ефикасни и ефективни. Възоснова на този доклад комисията ще реши дали трябва да има промени в регламента, за да се подобри начина за възстановяване на тези важни запаси. Искам да ви уверя, уважаеми депутати, че комисията би искала да гарантира устойчивостта на този вид. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Сега от името на политическите групи първо давам думата на господин Кун от НП. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар Даманаки, уважаема колега Левин. Да, наистина днешният дебат е насочен към адаптирането към Лисабонския договор, т.е. по отношение на делегираните актове за комисията и актовете за изпълнение. Това е от една страна. От друга страна обаче състоянието на европейската змиорка, биомасата на този вид наистина са в трагично положение и това е основната тема, която си струва да обсъдим а, имаме от 2007 година регламент 1100 за европейската змиорка. Дали този регламент наистина е бил ефикасен? Много важно беше, че през 2007 година комисията заедно с съвета наложи забрана за износ, за износ на змиорки и изделия от змиорки, змиорки извън Европейския съюз и е установено, че биомасата на змиорката може да се мери по това колко змиорки, е, колко е, сребърни змиорки или стъклени змиорки влизат в нашите морета и се размножават там. Всички знаем колко е голям черния пазар на този вид, за това трябва да налагаме много последователно и да осъществяваме забраната за износ необходимо е плановете за управление на запасите, които се прилагат в много държави членки, да продължават да се прилагат сребърната змиорка е аквакултура. В Дания, в Великобритания те се отглеждат от съвсем малки, след което се зарибяват вътрешни и външни водоеми за да може един ден отново да се експлуатира запасът. Жизненият цикъл на змиорката е 25 години и ние не можем да се бъркаме и да правим резки промени. Просто трябва да се направи оценка за това е, каква работа е свършил планът за управление. Благодаря. Благодаря. От името на СИД господин Нилс. Благодаря, господин председател. За Запасите на европейска змьорка са в много тежко състояние. Има свръх улов, има тежки условия за живот за този вид, който така или иначе няма лек жизнен цикъл, понякога този вид живее десетилетия преди да се възпроизведе. Така че трябва да се създадат бързи мерки за възстановяване на запасите, трябва да се отчитат естествено научната информация относно наличните запаси, трябва да има обаче и дългосрочни мерки. Ние не искаме да има тотална забрана за риболова, тя би помогнала, но по този начин ще се подкопае възможността за доброволни действия. Аз смятам обаче, че трябва да има изисквания, според които улова трябва да се прави по възможно най-разумен начин. В комисията поискахме от комисията съвсем в кратки срокове да даде нов план за действие в зависимост от научната информация. И аз се надявам, че това ще доведе до гарантирано бъдеще за европейската змьорка. Това означава обаче, че всички държави членки трябва да допринасят по-добре, отколкото са го правили до сега. Благодаря. Благодаря. Сега от името на Алде господин Галахър за две минути и половина. Благодаря, господин председател, уважаеми господин председател, госпожо комисар, колеги. Искам да благодаря на Изабела Лювин за работата по този доклад. Няма съмнение, че запасите на змьорка са в много тежко състояние. През 2007 година европейската змьорка беше включена в апендикса на Сайтес. През 2011 година пък беше включена в червената книга на IUCN. Регламента от 2007 година, според който всяка държава членка трябва да въведе отделни планове за управление с цел възстановяване на запаса, е нещо добро по своя характер. Има различни, различни мерки, които могат да се предприемат, е, например, по отношение на възстановяването на запасите във вътрешни води. За съжаление, обаче, ирландския план за управление въведе тотална забрана, който засяга не само Шана, но, но и други райони. Тази забрана е несправедлива спрямо рибарите. Те не са получили никаква компенсация за загубата на доходите си. Освен това, забраната е доста спорна, тъй като от 2009 така или иначе запасите намаляват. Освен това, е, на Шанан има един вец, който пречи на, на развитието на, на змьорките, макар че има усилия да се попречи на змьорките да, да се заплитат в турбините. Е, от 90-те е, години на миналия век е, в Северна Ирландия има обаче и полезни инициативи. Има инициативи за възстановяване на запасите, и в заключение трябва да кажа, че моята група реши да въведе едно изменение, което беше отхвърлено в Комисията по рибарство. Там се иска от комисията да продължи да подкрепя рибарите, за да могат те да преминат към улова на друг вид, в случай, че се преминава към тотална забрана. В заключение трябва да кажа, че независимо дали става, за, за пелагичните, става дума за пелагичните видове или за дълбоководните, е, Комисаря още през юли месец каза, че ще предприеме действия, поне по отношение на Северния Атлантик. Тук а, е, говоря не само за, за херингата и за змьорката, говоря и за а, с комрията. Това решение, отново казвам, беше взето през лятото, сега изминаха няколко месеца и не ставаме свидетели на нищо конкретно. Благодаря сега от ЕКР господин Грубарчик за една минута и половина. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря на докладчика за този доклад, който според мен е много добре уравновесен и който е, е продукт на е, един е, добър преговорен процес. В крайна сметка има два основни аргумента. Първо, докладчикът подчертава, че и качеството, и количеството на научните изследвания по отношение на змиорката не са достатъчно добри, за да обяснят намаляването в този биологичен вид. Освен това, много трудно. Е, освен това има сериозни проблеми при отчитането на проблемите на уловената змиорка. Е, нещо, което се отразява и е, на предвидените квоти, на оценките, правени от властите. В крайна сметка, много е вероятно именно тези грешно набрани данни да водят до грешните мерки. В Балтийско море квотите за пелагичните видове са увеличени. В резултат на това на практика ще се стигне до унищожението на екосистемата на Балтийско море. Ето треската да вземем в момента, тя е в много тежко състояние. Затова преди... призовавам комисията да реформира отчитането в риболова. Благодаря. Давам думата на господин Густавсън от името на Обединената левица. Господин председател, искам в началото да благодаря на Исабела Левин за положените усилия. Относно змьорката има много митове и за повечето от тях не знаем откъде идват някои хора смятаха в миналото, че тя се появява от кълта в водата. Сега знаем, че змьорката има много сложен жизнен цикъл, ражда се в Саргасово море, много по-далеч от Европа, отколкото сме смятали. И е, ето защо ние трябва да имаме международно сътрудничество, независимо дали искаме да защитим змьорката или просто да я изядем. За какво става въпрос? Е, аз е, смятам, че дори и да има забрана едва ли е, можем да имаме гарантирани резултати, макар че информацията показва, че без забрана за, за улов е, няма как да станем свидетели на някакви конкретни резултати. За това искам да попитам Изабела Лювин. Ако в крайна сметка се стигне до изчезване на змьорката, как ще обясним това на идните поколения? Благодаря. Благодаря сега от името на Европа на свобода и демокрацията господин Белдер. Уважаеми господин председател, господин комисар, колеги! Първоначално мислех, че това досие е чисто техническо, но сега обсъждаме неговото съдържание. Обсъждайки това е, съдържание, трябва да мислим с какви аргументи спорим. Няма да помогнем на змиорката, ако забраним е, улова и много повече пречат на нейната миграция и на нейното възстановяване различните съоръжения, електрически централи, турбини и така нататък. Просто хората трябва да се наместват и да помагат на змиорката да се премести, например, е, отвъд дадена дига, която и пречи. Такава мярка беше предприета у нас миналата година. Важно е тези неща да стават прозрачно. Тази година 25 000 възрастни екзепти екземпляри ще бъдат пренесени през дигата и ще могат да отидат в Саргасово море. Следващия оратор, господин Хартонг. Voorzitter, nadat de EU de zeevisserij kapot. Господин председател, Европейският съюз има достатъчно тревоги по отношение на своята рибарска политика. Сега говорим за змиорката. Необходимо е политиката да бъде последователна и да води към устойчивост. В предложението на парламента се казва, че наистина трябва човешки ресурси да помагат на а, змиорката да продолява препятствия като диги, турбини и така нататък. Но в предложението на парламента се казва, че рибарите, които са загубили работата си поради намаляване на запасите, трябвало да ходят и да пренасят змиорките през е, дигите. По този начин ще им търсим място. Това малко ми прилича на перипето мобиле. Androver urat illeti Господин Алдровер. Tengo una propuesta de enmienda del reglamento para alinear las disposiciones. Е, че смесваме някои неща. Теоретично говорим за проекто регламент с цел адаптиране към новите разпоредби на Лисабонския договор във връзка с новите правомощия на комисията. Ето защо е разумно да разгледаме трезво регламента за змиорката и да свършим работата, която трябва да свършим, именно адаптация към Лисабонския договор. Сега тук говорим по същество по тази тема, но не това е нашата задача. Докладът до някъде е от, представлява отклонение от обичайната процедура за внасяне на изменения, защото не са проведени консултациите, които бяха задължителни. Да, предприемат се сериозни усилия да се приспособи цялото ни законодателство към новите лисабонски разпоредби. Нека да не ги смесваме с други мотиви и аргументи. Понеже говорим за змиорката, и аз ще кажа, ще призная, че запасите са намаляли с около 95%, ако ги сравняваме с 70-те година а, Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси вписа този вид в червената си книга. Знаем, че и политиката на Европейския в областта на рибарството на Европейския съюз предвижда а, специални мерки за защита на змиорката с цел поне 40% от биомасата на хайвера да може да се използва рационално. Ето това е положението в е, областта на опазването на змиорките. Но нека да говорим за змиорката, когато не говорим за комитология. Следващият оратор е господин Родост. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо е, комисар, европейската змиорка е зле регламентът закъсня и освен това приложението му започна с голямо закъснение от самите държави членки. Междувременно запасите намаляваха все повече. Да, днес говорим наистина за приспособяване към а, разпоредбите на Лисабонския договор и на пръв поглед това е скучна формалност, но е нещо много повече от това, защото Лисабонския договор предвижда Европейският парламент да участва в решенията по връзка с бъдещата политика на Европейския съюз в областта на рибарството. Ще продължим да наблюдаваме тази а, политика. Надявам се най-искрено, че сега действащите европейските планове за управление на ресурсите ще сработят и ще, доведат до, и ще дадат някакви плодове. Същевременно обаче трябва да стане ясно, че не бива да си затваряме очите пред действителността и ако се налага, ще предприемем и други мерки. Благодаря. Благодаря. Госпожа Стивенсън. Uh, Господин председател, с 90% спаднаха запасите от европейска змиорка. Това съвсем не е изненадващо. На всеки етап от жи... Е, жизнения им цикъл тези животни се избиват. Първо, е, когато са много млади, е, така наречените стъклени змиорки, те са изключително стъпи и се смятат за деликатет, деликатес. След това, когато станат възрастни, едва успяват да стигнат до плечините, в които трябва да се развиват ам, поради различни препятствия и бариери, свързани с е, електроцентрали и е, всякакви други съоръжения. След това не могат да прекусят е, тези съоръжения отново, когато трябва да стигнат до Съргасово море, така че трябва да се предприемат сериозни мерки. Благодаря на Изабела Лювен за доклада. Благодаря, давам думата на господин Кадек за две минути. Благодаря, господин председател, госпожи комисар, колеги. От 20 век насам множество фактори се отразяват на европейската популация на змиорка. Сред тях са риболовът, разбира се, но също замърсяването, изпомпването на вода и множество други фактори. Списъкът е изключително дълъг. Трябва да сме изключително внимателни, ако искаме да защитим този биологичен вид, но трябва да сме най-вече прагматични. Не можем да реагираме достатъчно добре, ако действаме само чрез регулиране на риболова. Има множество биологични видове, които са застрашени от различни типове човешка дейност и те трябва да се консервират и възстановят. Но, за съжаление, се оказва, че въпроса за възстановяването на змиорките се забравя, когато се очертават основни мерки, свързани с морето, включително риболова. С 65% е намалението от 2008 година насам. Е, Предприяти са някои мерки, но е, трябва да продължим да сме много наблюдателни е, и е, да знаем, че риболовът не е достатъчен, за да защитим този е, е, биологичен вид. Трябва да се вземат мерки в други области и включително чрез изменение на съответните законодателни актове. Благодаря. Колегата Томас има думата. merci, Monsieur le Président, Madame la Commissaire. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, нека първо да поздравя докладчика. Действително съгласна съм с нейните притеснения за състоянието на запасите от е, змиорка и за това, че трябва да се вземат мерки за защитата на този биологичен вид. За съжаление, на европейско равнище е, установеното от учените не винаги е в съответствие с това, което се наблюдава на място повечето държави всъщност подават данните твърде късно и смятам, че е необходимо да се предвидят някои санкции. Санкции не може с такова нежелание да се участва в сътрудничеството в тази област. В крайна сметка, е, е, рибарите вече е, правят много жертви и работят изключително дисциплинирано налагат им се много мерки, но същевременно, що се отнася до змиорката, ние си даваме много добре сметка, че това съвсем не е достатъчно, защото много по-тежко се отразява на змиорката качеството на крайбрежните води. Именно заради това трябва да се работи по един холистичен начин, вземайки предвид всички аспекти на проблема. Благодаря. Господин Никълсън има думата. Благодаря. Господин председател, Лок не е асоциацията за улов на змьорка в мой избирателен район работи така, че има устойчив риболов на змьорка, дава се поминък на, на 300 семейства и запасите са в добро са и сравнително добро състояние. От 1994 година тази кооперация на рибари е инвестирала повече от 500 милиона паунда в защита на, на младите екземпляри от змьорка. И сега тези змьорки, които се ловят от Лохне, от тази кооперация, са защитени географски. Предлагам да не се прави предложение от страна на комисията преди да се получи независима научна оценка, която да е солидно обоснована. Освен това, по отношение на задълженията за предоставяне на информация относно състоянието на змьорките, държавите членки трябва да изпълняват своите изисквания и да предоставят такива доклади, за да може комисията да има реална основа, на която да стъпи. Благодаря, господин Ван Нистелрой. Уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги, на пръв поглед се занимаваме с формалностите по отношенията между институциите след Лисабон. Но сега дебатът придоби и друго измерение. След като са на изчезване 90% от запасите на змиорка, трябва да предприемем нещо. Хората се обръщат към нас за това. Освен това се говори за черна търговия с млади екземпляри от тъклена змиорка. Следователно нещо не е наред, следователно има споразумения, които не се спазват. Затова смятаме, че е, не бива да се работи с делегирани актове, напротив, ние искаме да участваме тясно. Стана дума за Холандия. У нас наистина се прави доста. Е, имаме добри планове за управления, които се изпълняват. Да, благодарни сме за парите, които идват по линия на Европейския фонд за развитие на рибарството, но правим и много повече. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви. Преминаваме към спонтанните изказвания. Първи урад. Благодаря. В а, моя избирателен район Лохне е един кооператив от а, рибари се ползва с а, защитено географско наименование. 300 семейства а, в Лохне зависят от улова на змьорка. Улова е устойчив и всички знаят колко е важно да се запазят запасите и да се гарантират устойчивите риболовни практики. 5 милиона бяха инвестирани в последните години, за да се насърчи възстановяването на змьорката. В момента един бионаучен институт в моя район проучва състоянието на змьорката. Смята се, че никакво предложение не трябва да се прави преди да има стабилна научна информация, на която да стъпим. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Ферейра. Благодаря, господин председател. Управлението на запасите на Европейска зниорка е действително много тежка задача. Много големи са пропуските в научните данни и проблемите се осложняват поради недостига на поради липсата на резултати в много страни е при е, е, опитите да се защитят тези е, запаси. В Португалия, например, усилията на учените на практика се задушават в зародиш. Няма достатъчно финансови ресурси. Няма смисъл да се вземат решения за мерки, ако няма ресурси те да се приложат. Заплахите за змиорката са многобройни. Не може само рибарите трябва да плащат цената за възстановяването на този вид. Нелегалният риболов, който е- се насърчава от системата, която имаме в момента, е много скъп. Младата змиорка се възстановява изключително трудно и трябва да сме сериозно загрижени за нейната защита. Благодаря. Няма други желаящи да се изкажат, така че нека да дам думата на комисаря Даманаки. Благодаря, господин председател. Искам да повторя, че предложението на комисията има за цел да лисабонизира съществуващото законодателство. Какво се опитваме да направим? Искаме да синхронизираме съществуващия регламент с Лисабонския договор. Не се намесваме по същество. Разбирам обаче, че тъй като е ясно, че запасите не са в добро състояние, е, е уместно депутатите да изкажат своите притеснения и искам да ви уверя, че комисията ще ги вземе предвид. Какво сме направили? Нашите учени бяха помолени да ни дадат е, оценка за плановете за управление в държавите членки и не само. Така че ние ще изчакаме оценката на нашите учени. Когато тя се появи, ще я анализираме и искам да ви обещая, че до края на годината комисията ще дойде в парламента и ще ви каже Какви са резултатите от мерките, които са предприяти и какво е необходимо за да се подобри състоянието на запасите? Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Сега докладчика госпожа Лювин. Благодаря, господин председател. Благодаря много на всички колеги, които участваха в този дебат. Благодаря за това, че дадоха своята подкрепа за доклада. Радвам се, че колегите споменаха всички останали аспекти, които застрашават змиорката. Ясно е, че такива заплахи има и те са много сериозни. Същевременно искам да подчертая, че когато колегите от Северна Ирландия използват думата устойчив, когато става дума за риболова, на, на змиорка в Северна Ирландия, честно казано, не са прави. Имаме един запас на змиорка, един общ запас от европейска змиорка и като се има правит състоянието на змиорката и много тежкото положение с допълнителното зарибяване. Просто няма как какъвто и да било риболов, свързан с Нью-Йорка в днешно време, да се нарича устойчив. АСИС изрази своето сериозно безпокойство а, във връзка с зарибяването. На практика данните не показват, че то допъл... води до възстановяване на запасите. Да не говорим за смъртността при младата риба, която се лови, проблемите, които се създават поради транспорта. В крайна сметка, тази риба трябва да стигне чак до Съргасово море, за да се размножи. И ако е, междувременно бъде оловена, това просто не става. Е, що се отнася до Балтийско море, ЕНП на практика, трябва да ви припомня, настояваше за някои сериозни промени по доклада по лисабонизирането на мерките в тази област, така че има известна непоследователност в поведението на ЕНП тук. Благодаря на комисаря за това, че си дава сметка, че спешността на ситуацията изиска включване на допълнителни мерки е, към плана за възстановяване на змиорката. Що се отнася до нелегалния износ на млади змиорки, да, и по е, този въпрос трябва да се предприемат мерки, но изглежда тук в Европа не сме особено последователни. От една страна казваме да, Смярката е много застрашена, тя не трябва изобщо да се изнася, същевременно не правим каквото и да било по отношение на търговията с мьорка тук, вътре в Европейския съюз. В крайна сметка трябва да се държим последователно, ако искаме да имаме достатъчно основание да налагаме санкции, търговски санкции на други страни, които ловуват неустойчиво. Благодаря с това приключваме работата по тази тема. Гласуването ще се проведе утре в 12 часа на обяд. Следващата точка в дневния ред е доклад